Eh, buongiorno a tutti. Non siamo a комплети. Eh, eh. Добър ден, госпожи и господа. Не сме се събрали всички, даже точно обратното, малцина сме. Обаче времето ни е премерено и ще трябва да започнем работа почти точно на време защото мисля, трябва да приключим с първата точка от дневния ред не по-късно от 9.30. Най-напред за колегите, които проявяват интерес към работата на бюрото, както вероятно знаете, заседанието насрочено за днес 11.15 е, бе отменено, поради това, че повечето координатори отсъстват. Е, председателския съвет в последния момент реши да създаде дирекция, е, която да разработи позицията на парламента е, по делегираните актове и финансовата помощ за трети страни. Председателят е, на, на нашата комисия следва да участва в тази дейност. Натрупаният опит в работата по програми на Съюза от 2005 година на сам е, сочи, че е, най-добре господин Брок би е, представлявал нашата комисия, съответно мен. Да, първата точка от дневния ред проекто становища за визовата спогодба между ЕС и Грузия и съответно спогодбата за реадмисия. Така, нека Многократно сме разговаряли в нашата комисия за е, Грузия. Дискутирахме въпроса и в пленарна зала. Група от делегати, е, включително и членове на нашата комисия, вчера имаха възможност да се срещнат с господин Сакашвили, който в момента е в Брюксел. Е, така че е, продължава обсъждането на проблемите. Грузинският президент оцени по достоинство работата на Европейския парламент по а, двете споразумения Европейски съюз и Грузия. Работи се по доклад във връзка с а, споразумението между Европейски съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица, а също и по споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи. По второто споразумение се смята, че работата ще приключи в края на октомври. На 23 юни ние чухме изявлението на комисията. Комисията по граждански свободи е, ще приеме текста на 26-7 октомври, така че през декември или най-късно през декември по време на пленарната сесия в Страсбург ще можем да гласуваме по текста. На 17 юни тази година в Брюксел Европейският съюз и Грузия подписаха споразумение за улесняване на издаването на визи. Става дума за въвеждането на по-низки такси при издаването на визи и за някои облегчения на, е, при издаването на визи за грузинските граждани. 35 евро вече ще бъде таксата за виза и освен това се разширява кръга на лицата, които ще могат да получават визи. Същевременно се предвижда в скоро време да се подпише и споразумението между Европейски съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица, така че и двете споразумения се очаква да влязат в сила, в действие през 2011 година, след като приключи процеса на ратификация от Грузийския парламент и Европейският парламент. От 2008 година се водят преговори по споразумението за улесняване на визовия режим. Ще продължим естествено с преговорите в контекста на източното партньорство. Що се отнася до споразумението за реадмисия на незаконно пребиваващи лица, ние желаем да интензивираме сътрудничеството с Грузия, така че да водим по-успешно борбата срещу незаконно пребиваващите лица, като в този кръг лица влизат най-вече е, онези, които не отговарят на условията за издаване на виза и за е, престой на територията на Европейския съюз. Проблемите, свързани с реадмисия на незаконно пребиваващи лица между Европейския съюз и Грузия, не са е, много големи. И Това е така, защото Грузия е подписала Женевската конвенция за беженците. Тя се е присъединила към конвенцията. Що се отнася до споразумението за визовия режим. Аз се надявам, че то ще влезе в действие колкото е възможно по-бързо, за да улесним е, икономическите економическите и културните контакти между Европейския съюз и Грузия. Как стоят е, въпросите свързани вече с е, Руската федерация? През 2007 година бе подписана една спогодба. Гражданите на Абхазия и Южна Осетия е, които имат руски паспорти, се ползват от по-големи облегчени, отколкото другите, които нямат такива паспорти. Мисля, че споразумението за улесняване на издаването на визи между Европейския съюз и Грузия е много важна стъпка напред и за двете договарящи се страни е, и ще подпомогне сътрудничеството в, най-вече в економическата и културната сфера в рамките на нашите отношения, струва ми се, няма големи проблеми. И мога, смея да твърдя, че преговорите протичат в един много конструктивен дух. Надявам се, че вие ще одобрите моето становище. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Няма. Тогава да дадем думата на представител на комисията, ако има такъв. C'è un consulto in atto, lo dico per i colleghi che non stanno Изглежда се води консултация в момента. Искате ли да се изкажете? Благодаря, Бернар Филип от Европейската комисия. Искам да съвсем накратко да кажа няколко думи. Въпроса за улесняване на визовия режим и реадмисията са основен елемент в източното партньорство подкрепяме този много важен аспект на сближаване на народите. Също така сме наясно с това, че Европейския съюз трябва да положи особени усилия спрямо Грузия, за да й помогне да се преструктурира, да се възстанови след войната. И както беше казано в предишното изказване, ние сме наясно, ние имаме доверие в усилията за постигане на правова държава в е, Грузия. Тя подписа някои конвенции за бежанците, например. Също така ние водим непрекъснат диалог по правата на човека с Грузия, който е много положителен бяха проведени три заседания по въпросите на правата на човека в Грузия. Ето защо ние имаме доверие в качеството на диалога и във възможността да се решават проблемите, ако те е, възникнат. Тоест, е, смятаме, че проблемите трябва да се решават е, в е, дух на откритост. Благодаря. Още едно изказване. Благодаря от представител на Генерална дирекция вътрешни работи. Искам само да кажа, че тези две споразумения ще трябва да влязат в сила едновременно. Не може да се каже, че визовото споразумение ще влезе в сила преди споразумението за реадмисия, защото мисля, че това не беше казано много ясно от докладчика. по отношение на реадмисията възникнаха някои проблеми, тъй като имате предвид, че тази спогодба все още не е подписана. Така че днес е малко е, рано да се обсъжда тази подгодба, тъй като тя не е подписана. Има проблеми с е, Великобритания, Ирландия и Дания и техните позиции, но работи се по въпросите и се надяваме, че съветът ще може да вземе решение за подпис в близките седмици и след това споразумението може да се подпише и да преминем към неговото приключване. Благодаря за тези уточнения. Сега ще дам думата заключителни думи на господин на докладчика, ако има да уточни нещо, няма желание да се изкаже. И така, според графика за първото обсъждане на проекта, 16... Срокът от 16 септември е удължен до 20 септември. Гласуването в комисията ще бъде на 5 октомври. Това е което смятаме. Остава. Имаме много бързичко приключихме. Остават ни 5 минути до началото на изслушването за Черно, море.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

Bene, abbiamo atteso qualche minuto per cercare di Благодаря ви. Изчакахме маничко, за да могат и е, колегите, които по-късно е, са пристигнали да се присъединят към нас. Залата все още не е пълна, но нашите гости са тук. Те бяха изключително точни. Позволете ми да приветствам най-сърдечно всички гости, всички участници. Вие знаете, че стратегията на Европейския съюз за Черноморския регион е една инициатива, е, която се обсъжда много активно в последно време, тъй като е, региона придобива все по-голямо значение. Това публично изслушване цели е, да интенсивираме е, дебата е, предвид на доклада на колегата Кореяно по тази тема. Доктор Огнян Минчев е наш е, лектор днес, наш гост. Той е от е, Института по международни и регионални изследвания в София. Освен това имаме и представител на Франция, Париж. Това е, е колегата Декър и е, господин Канигам, е, който представлява германския маршал е, фонд, фондация маршал. Е, аз предполагам, че ще е, се увеличи броя на слушателите в залата, тъй като и колеги от други комисии проявиха интерес. Е, позволете ми сега да дам думата на нашия отладчик, господин Кориано. Благодаря за присъствието. Добре дошли на уважаваните експерти. Мисля, че нашата благодарност трябва да бъде отправена към нашия председател господин Албертини, секретарията на Комисията по външни отношения, за това, че организираха това изслушване. Според мен то е важна стъпка към изготвянето на ново виждане, нови идеи за Черноморския район. И това определено ще ми помогне да разработя своя доклад. Има две причини, поради които смятам, че днешния размен е много важно. Първо, стратегическото значение на Черноморския регион. И по-конкретно за европейската сигурност и енергийните доставки. След 2007 година, след присъединяването на Румъния и България, Черноморския регион стана отчасти вътрешно море за Европейския съюз. Така че събитията в този район влияят пряко върху Европейския съюз. Можем да кажем, че Европейския съюз внесе както предизвикателствата, така и възможностите, свързани с е, Черно море. Каква беше реакцията на Европейския съюз е, към е, новата близост с Черно море? Най-добрата политика би била да, така да се каже, да се допусне Черно море в Европейския съюз, само че това не е много лесно. На практика Европейския съюз от призна, отчете стратегическото значение на Черно море, когато разработи и представи инициативата Черноморска синергия. Липсата на синергия е втората причина, поради която това изслушване е много важно. Черноморската синергия има за цел да изгради пространство на сигурност, просперитет, просперитет и мир в региона. Само, че достатъчно ли е това? И какво постигна черноморската синергия? Всички ние не можем да не признаем, че черноморската синергия постигна успех, тъй като спомогна черноморския регион да се оформи като отделно понятие и на второ място утвърди стратегическото значение на региона за Европейския съюз. Само, че три години след началото на черноморската синергия резултатите си остават спорни. През 2008 година Европейската комисия излезе с доклад за първата година от изпълнението на Черноморската синергия. Но 2009 и 2010 година минаха без да видим нов доклад. Както някой каза мъдро тук, може би няма някакви постижения. Междувременно, мисля, че предизвикателствата в Черноморския регион си остават и освен това някои от тях се превърнаха в а, криза. Войната между Грузия и Русия през 2008 година задълбочи проблемите продължаването на договора на руския черноморски флот за сили притесненията, свързани с сигурността. Енергийната криза, в, свързана с Русия, си остава и някои от черноморските страни проявяват тревожна, тревожни тенденции към авторитарна политика. Има и един трети проблем – който е свързан с видимостта на черноморската синергия. Веднага ще добавя, че няма министерски срещи на високо ниво през последно време. Друг проблем е свързан с, с отсъствието на специална финансова политика за Черноморския регион. ако трябва да обобщя, ще кажа, че днес има ясна необходимост Черноморската стратегия да се превърне в интегрирана стратегия на Европейския съюз. Мисля, че можем да надграждаме върху натрупания опит на неодавнашната стратегия на Европейския съюз за Балтийско море. Така че сега можем да кажем, че имаме синергия, но нямаме стратегия. Каква би била ползата от синергията? Мисля, че една а, стратегия ще осигури интегриран подход към целия регион. Може да доведе до подробен план за действие с ясни цели, инициативи, и показатели. На трето място може да доведе до конкретен бюджетен ред в бюджета на Европейския съюз. Бюджетен ред специално предвиде за Черноморския регион. Това е в няколко думи актуалното състояние на нещата. Благодаря ви за вниманието и готов съм за дискусия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Думата е на господин Огнян Минчев. Ще ви помоля да се ограничите в рамките на 10-15 минути. Заповядайте. Господин председател, дами и господа, Черноморския регион е свързан с проблеми със сигурността и аз също се опитам да ги обобщя. Първо, Черноморския регион през последните 20 години премина през процес на стратегическо преструктуриране. След процеса на преход, в който повечето страни от Централна и Източна Европа се насочиха към интеграция в евроатлантическата инфраструктура за сигурност, от гледна точка на ценности и гаранции за сигурност. Сега сме свидетели на обратния процес, в който стратегически фактори като Руската федерация и традиционните фактори на региона се опитват да възстановят влиянието си върху някои страни в региона и това преструктуриране предизвиква трудности, защото всяко стратегическо преструктуриране е свързано с три проблеми за сигурността. Първо, въпроса за границите, стратегически баланс. Вторият въпрос е въпросът за общностите и техните взаимоотношения, в това отношение между общностни и конфликти и промяна в статуквото. И третия въпрос е свързан с институционалната слабост, защото преструктурирането означава преструктуриране в различни области. И на всичко това сме свидетели днес в Черноморския регион. Има няколко парадигми на сигурността. Първата е евроатлантическата парадигма, европейс... модела за взаимна зависимост и демокрация в международните отношения и сигурността. За съжаление, този модел като че ли бележи отстъпление през последните 5-7 години. Втория модел е модела за сигурност, налагана от силите на статуквото. Това е парадигмата от 19 век, улицетворявана от Русия и днешна Турция. След това възниква парадигмата на страни, това са нов, новите страни в региона, които изграждат националната държава и защитават новата независимост в една институционална рамка, която е по-близо до евроатлантическата парадигма на сигурността. Не на последно място има един относително нов фактор, който, за съжаление, се засилва и който ще става все по-важен. Това е радикалния ислямски сепаратизъм, на който сме свидетели в Кавказ. В рамката на тези основни парадигми, стратегически промени от един баланс на сили към друг баланс на сили, ние можем да направим оценка на няколко основни аспекта на сигурността в Черноморския район. Първо, военна сигурност – има малко положителни неща, които могат да бъдат казани за военната сигурност. За съжаление, в региона има военно натрупване. Има, създават се нови руски бази в Абхазия и Северна Осетия. Свидетели сме на нова, изграждането на нова турска база в западната провинция на Азербайджан, на границата с Армения, в Южен Кавказ, по-конкретно Азербайджан и Армения, се натрупват оръжия, военни сили и се засилва натиск около всички замразени конфликти Абхазия, Осетия и Нагорно Карабах. Това военно натрупване е опасно, защото може да доведе до напълно размразяване на конфликтите в региона и към възобновяване на военните конфликти, което да въздейства върху позицията на Европейския съюз в региона. Второ, и аз споменах това, свидетели сме на възобновяване на, на междуетническите и междуобщностните конфликти. Говорим за съживяване на проблемите с Молдова, Приднестровието, един засилен процес на радикален етносепаратизъм в Северен Кавказ – и тези, процес, тези процеси се подават трудно на контрол. Нито Русия, нито другите страни в региона, нито пък Западният съюз могат да направят каквото и да било, за да поставят тези процеси на етно общностни стълкновения в, един контекст, който да ни осигури перспектива за повече стабилност в региона. Следващият аспект е военноморската и морска сигурност. Русия и Турция, това са силите на статуквото, имат хегемония в Черно море. Това е особено важно за турската позиция, но рус, руската, за Руската федерация също с новото споразумение с Украина се също осъществява такава хегемония според Монтреалската конвенция. Външни сили не могат да влизат в Черно море за повече от 3 седмици. И аз бих задал въпрос от името на Европейския съюз към страната кандидат сметка Турция, ако и когато Турция стане член на Европейски съюз в рамките на общата политика за външни отношения, дали Турция ще направи изключение от конвенцията за Монреал. Военноморската сигурност в Черно море е много тясно свързана с морската сигурност – и ние имаме сериозни проблеми с морската сигурност в Черно море. Дори и ако има европейска рамка за усъвършенстване на спасителните операции, тази рамка не е видима на практика през последните няколко години. Три кораба бяха потопени няколко мили от брега на Турция, България и Украина, без да се положат сериозни усилия от властта на тези страни да осъществят спасителни действия и с някои изключения повечето моряци загинаха. Има един много важен аспект на тази морска сигурност, свързан с по-широкия въпрос за граничен контрол и трансграничната организирана престъпност, контрабанда и така нататък. Европейския съюз има положителен опит и именно въз основа на мисията в Молдова и Украина и по-конкретно опит в мисията за наблюдение в Грузия. Така че според мен е, Европейския съюз трябва да засили усилият си да подпомага страните в региона в една положителна политическа рамка, за да може тези граници да бъдат защитавани, особено в е, да не се допуска да възникне черно петно, черна е, дупка в е, Северен Кавказ, през което черно петно да се осъществява контрабанда и трафик. Що се отнася до енергийната сигурност, това е а, много популярна тема и аз няма да навлизам в много подробности за енергийната сигурност. Ние знаем, че проблемите за енергийната сигурност на особено страните от Централна и Източна Европа са свързани с стратегията на Руската федерация за максимален монополен статут върху по отношение на енергийните доставки в тази част на света. Това има политически последици, има стопански, економически последици, защото монополи, монополите означават монополно високи цени и освен това е, има последици за сигурността. Не само от гледна точка на абстрактни бъдещи съображения, ни от гледната на точка но следната гледна точка. Този монопол се упражнява чрез засилени контакти между енергийните олигарси на Руската федерация и местните е, държави, национални държави. Така че чрез тази стратегия на енергиен монопол се възникват, е, се разширяват е, сивите области в, економи, в економиката в периферията на Европейския съюз. Мисля, че от гледна точка на сегашната политическа рамка, която Европейския съюз е задал в Черноморския регион, можем да поставим акцент върху трансграничното сътрудничество, за да се усъвършенства тази част от институционалното изграждане в връзка с контрабандата, и, трафика, иммиграция и така нататък. Второ, Европейски съюз трябва да участва по-активно в морските операции за издирване и спасителни операции. Не на последно място, Европейски съюз може да положи повече усилия за екологичната сигурност има проекти за нови петролопроводи, които може да и представлява сериозен риск за околната среда. Мисля, че политическия гръбнак – на тази нарастваща дейност и засилена дейност от страна на Европейския съюз трябва да бъде укрепване на взаимоотношенията с Руската федерация не само от гледна точка на сближаване, а от гледна точка на създаване на стабилна основа на тези взаимоотношения за да могат тези взаимоотношения да се основават на принципи и дългосрочни перспективи и също така да се повлияе политиката, върху политиката на следващия важен фактор, именно Турция, страна кандидатка, която наскоро се отклотнява от евроатлантическата сфера на сигурност и влияние във връзка с поведението и конкретно и ценностите. Благодаря. Eh, Благодаря ви, е, доктор Минчев. Позволете ми да дам думата на госпожа доктор Делкур от Института по международни отношения в Париж. Е, Благодаря. Аз ще кажа няколко думи относно е, черноморската синергия и в частност по четири пункта, най-напред накратко ще спомена факторите, довели до пораждането на черноморската синергия. Второ място ще представя начина по който се реализира, се освоява тази синергия, с... като ще споделя своята представа за това. По-нататък, начина по който процесът се влияе от международната обстановка и най-сетне е, възможности за усъвършенстване, за повишаване на синергията. Значи, три фактора са в основата на черноморската синергия. Най-напред региона става обект на все по-голямо внимание, на растящо внимание в контекста на разширяването през 2007 година. На второ място, е, тази вълна на разширяване се съчетава с растяща загриженост на Европейския съюз за енергийната сигурност и то в посока към регион, който до тогава бе е, в задния двор на външната политика на Европейския съюз. И най-сетне Черноморската енергия попада в контекста на политиката на добросъседство и по-конкретно в контекста на доста умерената оценка за успехите на тази добросъседска политика, особено що се отнася до сигурността. Ето защо е, се оказа необходимо да, да бъдат приети мерки, които да допълнят, да дообогатят двустранното измерение в рамките на добросъседската политика. Та, по предложение на Европейската комисия. Е, черноморската синергия бе лансирана официално, а на е, среща на външните министри в Киев през 2008 година е, въпросът бе, бе обсъден. Синергията най-напред следваше да бъде една гъвкава рамка, допълваща добросъседската политика, политиката на присъединяване към Турция, както и стратегическото партньорство между ЕС и Руската федерация. Черноморската синергия бе развита също така като общо начинание на всички регионални партньори и организации от, от Черноморския регион. значи общата цел на Черноморската синергия е да укрепи стабилността на е, региона чрез е, е, подкрепа за реформите. В тази връзка съобщението на комисията – посветена на този въпрос, съдържа редица приоритети, като започвам от образованието до доброто административно управление, е, регулирането на, на конфликтите, е, риболова, опазването на околната среда. Докладът, е, отчитащ първата година от изпълнението на, на синергията, е, констатира ограничен и неравномерен напредък, е, почти никакъв напредък по политическите въпроси и въпросите за сигурността. На първо място трябва да посочим е, транспорта, енергията и околната среда, които са области на стратегически партньорства. По-рано тази година бе лансирано стратегическото партньорство за опазване на околната среда. Това е, е едно от двете главни направления на работа, а второто е трансграничното или презграничното сътрудничество. Тази програма получава 17,5 милиона евро до 2013 година, тази за, за презграничното е, сътрудничество, но процеса на подбор на проекти все още не е приключил. Друг един важен аспект е, в изпълнението на Черноморската синергия е сътрудничеството с други страни партньорки от региона или с други регионални организации. От 2007 година насам отношенията между е, Европейския съюз и ЧИС Черноморското економическо сътрудничество бе повишено на равнището на политически диалог. Този диалог обаче е, в никакъв случай не отхвърля възможността Европейския съюз да сътрудничи с други регионални организации. И така, например, има възможност за партньорски отношения с Черноморския форум, което партньорство обаче все още не е наченато. Постигнатото в рамките на Черноморската синергия е тясно свързано с контекста, в който се реализира тя. Общо взето Черноморската синергия е, се повлиява неблагоприятно от развитието на обстановката в широк международен план и в Европейския съюз. Най-напред е, в международен план до началото на 2009 година и рестартирането, така да се каже, на американско-руските отношения, Черноморският регион е, отношенията в Черноморския регион се развиваха по знака в отношенията между Русия и НАТО. На общоевропейско равнище институциите, председателството, държавите членки най-вече се занимаваха с ратификацията на Лисабонския договор и с преодоляването на последиците от економическата криза. В същото време политиката на Европейския съюз на изток се формираше най-вече в рамките на източното партньорство – което до е, голяма степен измества на заден план в полезрението черноморската синергия. От друга страна, Европейският е, съюз е, трябва да се справя с подхода на Русия към Черноморския регион, като заден двор или близка чужбина, както и с ниската ефикасност на работата на организациите от регион, от Черноморския регион. Процесът обаче еволюира, без съмнение. И сега е, се представят възможности както за, за Европейския съюз, така и за страните от региона. От една страна Украина и Турция се сближават с Русия. От друга страна обаче Европейският съюз е сериозен партньор и за Украина, и за Турция – Европейският съюз също така се превръща в полюс, в гравитационен център на Черноморския регион, особено що се отнася до економическата дейност. Какво предстои? Кои са възможните посоки на развитие на синергията? До сега в този процес констатирани редица проблеми, в това число липсата на политическа подкрепа, от държавите членки на Европейския съюз, липса на конкретен политически механизъм, особено за наблюдение и контрол, липса на осезаеми финансови средства, е, съответно консолидиране, финансирането на синергията е, проистича от различни източници, това число регионалната политика, е, партньорствата, предприсъединителни инструменти, Значи, няма някакви магистрални такива генерални инициативи, дублират се регионалните е, инициативи, бавно се е, разработват и приемат проекти. И големият въпрос е, има ли смисъл все още от е, черноморската синергия? Европейският съюз е изправен пред е, разнопосочни е, е, аспекти на условията в региона. От една страна е, има категорични призиви за регионално сътрудничество и със съответните стимули, например в областта на околната среда. От друга страна обаче тези стимули са винаги под сянката на неразрешените конфликти и външно-политически противоречия между страните в региона. Е, на въпроса има ли смисъл днес черноморската синергия, ние можем да отговорим положително. Най-вече поради нейния разширителен, приобщаващ подход. Е, отворен към всички е, регионални субекти, това число Русия и Турция. И така, черноморската синергия има по-голям потенциал да е, преодолее предизвикателствата, е, пред които се изправят страни, които инак имат е, различни отношения с Европейския съюз. Синергията би могла да заздравява добросъседските отношения между страните. За да бъдат преодолени противоречията в региона. Обаче, черноморската синергия би следвало да се съсредоточи върху един ориентиран към практическите резултати подход. Няколко полуки. Ето ги препоръките въз основа на направените констатации. Най-напред Европейският съюз трябва да определи начина по който функционира черноморската синергия и това най-вече от финансова гледна точка с определен бюджетен задел. На второ място Европейският съюз следва да добави такова черноморско измерение към двустранните си отношения с страните партньорки и, и това да, да се документира съответно. По-нататък Европейски съюз следва да насочи усилията си към ограничен брой приоритети, за да не бъдат разпилени тези усилия и, и в тази връзка екологичното партньорство е, е сериозна стъпка напред. По-нататък Европейският съюз трябва системно да насърчава проектния подход, подходът отдолу нагоре, който се оказва успешен по новото северно измерение на отношенията с Русия. Европейския съюз следва да влича по-нататък регионалните партньори на ранните етапи от разработката на проектите, за да е, осигури тяхната съпричастност. И, и най-сетне е, следва да се засили подкрепата за гражданското общество. Двете и накрая двете последни препоръки са за наблюдението и контрола, който определено трябва да бъде засилен, за да се е, коригира в ход е, политиката. И е, накрая видимостта на тази, на тази синергия. Европейския съюз трябва и в, в гледна точка на връзките с обществеността да й отдава по-голямо значение. Благодаря ви господин е, Марк Канингъм, е, е, Black Sea Trust German Marshall Fund. Пак 10 на 15 минути, моля. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа членове на комисията, благодаря ви за възможността да се изкажа пред вас и да представя Европейската стратегия, стратегията на Европейския съюз към Черноморския регион. Бих искал да е, погледнем е, най-напред по-широко нещата, по-нататък какво стана през последните две години е, от август 2008 година, препоръки, стъпки напред и някои заключителни бележки. И такъв е планът на моето изложение. Ораторът говори твърде бързо, моля да му се направи забележка. Всички си даваме сметка, че е, економиката, културата, историческата традиция на Черноморския регион е твърде различна от останалата част от Юго-Источна Европа. За съжаление, последиците от тези разлики са отношенията между Русия, Турция, Съединените щати, Европа, водят до уязвимост на страните от Черноморския регион, тъй като от демократична гледна точка те са сравнително недоразвити и винаги са изложени на риска да е, попаднат в обятията на непредсказуеми регионални партньори Русия и до известна степен Турция. Сегашното положение поставя лидерите в Черноморския регион пред почти неразрешима дилема във външните отношения. От една страна Русия, която е почти непредсказуема по отношение на сферата си на влияние, а от друга страна Европейския съюз, който все повече се лючава вниманието си навътре към самосъхранението, а не разширяването. И е изключително сложна задача за е, страните от региона да управляват такава сложна дилема в отношенията, особено нези, които са изложени е, на е, противоречия помежду си. Наскоро сключеното споразумение между Русия и Украина за Черноморския флот в Севастопол не е възможно да се работи от този оратор при тази скорост. Ако погледнем случилото се през последните две години, някои неща пораждат загриженост и придават трудност на един регионален подход. От въоръжения конфликт през август 2008 година регионът претърпя невероятна трансформация. Този конфликт принуди регионът да преоцени отношенията си с Европейския съюз и с Русия. Е, причин... И това е причина, поради която всяко е, отношение към Черноморския регион трябва да бъде преосмислено. По-нататък економическата криза изигра своята сериозна роля. Тя засегна и Европа, е, както и света, но и региона, колкото и неочаквано да бе това, с нараснала безработица, намалено доверие в държавното управление, с политическо, социално напрежение и размирици в региона, сериозна задлъжнялост и риск от неплатежоспособност на страните. Държавите са принудени да съкръщават разходите си, това води до социално недоволство. Страните от Европейския съюз също бяха засегнати сериозно от економическата криза и е, избирателите на Запад следваше да насочат внимание, настояват правителствата да насочат вниманието си към проблемите у дома, вместо да се занимават с отношенията с е, трети страни. Заповядай. Също така трябва да видим въздействието на Съединените щати в региона. С новото правителство положи ново начало на Русия. Според някои това е за сметка на последователната политика спрямо от Централна и Източна Европа. Както каза доктор Минчев, регионът се превръща в най-милитаризираният регион в и около региона. Русия има засилено военно присъствие. В Северен Кавказ също така си остава труден регион. Може би двете най- обещаващи страни Украина и Грузия се промениха сериозно след Оранжевата революция. В е, Украина има демократично избран президент и вниманието сега се обръща на изток, така че всяка нова стратегия в региона трябва да направи акцент на привързаността на страната към европейските ценности. Молдова сега има сериозен потенциал за разлика от Азербайджан, която не е форма на демокрация, така както я познавам. Така както признаха предишните оратори, не можем да, не, да пренебрегнем ролята на Русия и Турция. Едно много обещаващо, една много обещаваща тенденция в региона е сближаването между Турция и Армения. За съжаление процеса се забави заради Азербайджан и конфликта в Нагорно Карабах, но това може да повлияе значително върху цялата политика. Сега няколко препоръки. Самият Европейски съюз не знам как точно да го кажа, трябва да примири различията и а, напреженията между държавите членки по отношение на региона. По-конкретно във връзка с отношенията с а, Русия. Това е задължително, за да бъде ефективен подхода. А, източното партньорство трябва да има ясна подкрепа. И друг път сте го чували, но когато говорим за изтока, за източната част а, на континента Европейския съюз трябва да говори с един глас. Обща външна политика и политика по сигурност е много важна. По отношение на економическата криза, европейските страни трябва обязателно да се пазят от естествената реакция към протекционизъм. Свидетели сме не само на ксенофобия, на екстремизъм, но и на някои идеи за протекционизъм. Сега източното партньорство и черноморската синергия. Това са две чудесни инициативи, но те са само начало. Има доста припокриване, доста объркване. Тази сутрин чухме, че имат нужда от повече финансиране, за да могат да отговорят на целите, за които са създадени. За, при двете инициативи трябва ясно разграничение на задачите и отговорностите. Като имам пред колко е сложен региона, двете инициативи трябва да включват по-гъвкави инициативи, които да отговарят на промените в региона. Трябва и финансиране. Е, трябва усилия за е, справяне с е, корупцията. По-нататък, когато се работи с обществената администрация, Европейския съюз не бива да пренебрегва гражданското общество и политическата опозиция. Има какво да се направи в тази област. Има една тревожна тенденция страните в региона да се опитват да задушават а, гласовете на опозицията. Европа и, и, и Съединените щати биха могли да хармонизират програмите си за а, изграждане и а, засилване на демокрацията. Както казаха моите колеги, не бива да пренебрегваме значението на културно-етническото разнообразие. Трябва акцент върху решаването на замразените конфликти. Те си остават източник на нестабилност. Европейския съюз има опит в северното измерение и следователно е натрупал ценен опит, който може да се приложи в, сред... в Черноморския регион. И в заключение, политическата и економ... економическа динамика в Черноморския регион се промениха сериозно в резултат на економическата криза, криза на самоличността, все повече регионални сили излизат на сцената, като Русия и Турция. Европейския съюз и Съединените щати не винаги успяват да предприемат правилен подход. Въпросът сега е дали процесът за интегрирането на черноморската политика в, и в другите политики идва своя край. Някои смятат, че може би тази политика е стигнала до своя край. Може би трябва да се направи нещо, да имат стимул тези страни да следват западни ценности. Европейски съюз трябва да прояви повече лидерство и кораж. Черноморския регион си остава район с, в, с повече потенциално. Демокрацията там е в риск. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминаваме към разискванията. Много колеги желаят да вземат думата. За съжаление, трябва да ограничим времето. Регламентът е 3 минути за изказване. Господин Паско, заместник-председател на нашата комисия от името на социалистите. Черноморския регион е важен и сложен регион и той има потенциал да включва а, тревожни и неотложни въпроси в европейския дневен ред. Синергията е добра. Както беше казано вече, тя посочи, че регионът е важен – само, че тя е малко идеалистична, защото тя иска да изгради единство по едно е, понятие, което преди 20 години не съществуваше. Преди 20 години район изглеждаше съвсем различно и сега искаме един регион да функционира в съответствие с нашите представи. Другият проблем е, че имаме поне три проблема. Първо, Русия и Европейски съюз има стратегически взаимоотношения с Русия и всичко между Русия и Европейския съюз е в тази рамка. Освен това, тук няма много потенциал за сътрудничество, има потенциал за конфронтация между Европа и Русия. Следователно, повечето западни страни нямат желание да играят една сложна игра, която е конфронтационна. Освен това, Турция и Украина, два проблема, които не са маловажни. That... Когато говорим за стратегия, не можем да не говорим и за ангажимент. А не знам откъде ще дойде този ангажимент. Има още нещо, което е обещаващо. Има повече консенсус и желание да се работи по, Данов, по Дунавската стратегия. Да, Дунавския регион е част от, от този общ регион. И виждам положителен потенциал, който може да се разпространи върху Черно море. Има обаче един сериозен проблем. Ако, например, Съединените щати обърнат повече внимание на отношенията с Китай, което не е изключно в бъдеще, къд... какво означава това за взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия, особено страните, които са на границата на Европейския съюз и Русия? Това са черноморските страни. Благодаря за вниманието. Благодаря господин заместник-председател. Сега има а, думата докладчика в сянка. Скъпи колеги, аз ще се спра на някои основни въпроса. Първо, задължително е да се включат всички фактори в региона държавите членки и трети страни. В противен случай стратегията няма да бъде цялостна и пълна и в крайна сметка няма да функционира. Второ, координацията е изключително важна. Става дума за координация между съществуващите институции, институциите вътре в Европейския съюз и институциите, които ще бъдат създадени. Имам предвид отношенията с Черноморското економическо сътрудничество, парламентарната асамблея на Черноморското економическо сътрудничество и синергията. Но когато говорим за синергията, ще започна с един анекдот. До сега имахме синергия без енергия, както би казал господин Минчев. Но вместо синергия имахме война и енергийна криза. Проблемът е дали тази синергия функционира или пък трябва да се промени нещо в бъдеще, за да бъде синергията ефективна и да стане част от интегриран подход в региона. Номер 3. Координация между инфраструктурните проекти по които се работи и по които ще се работи в Европейския съюз и държавите членки и проекти, които се обмислят като в региона като магистралните проекти. Само, че освен инфраструктурните и енергийните проекти са важни, тъй като те имат значение за енергийната сигурност, а също така и за екологични аспекти и за сигурността. Сега имаме Южен поток на Буко, но, скъпи приятели, готови ли сме да извлечем полките от Северен поток, от катастрофата в Мексиканския залив? Защото Очевидно е, че има нужда от регионално сътрудничество, координация и споразумение по проблемите, свързани с основните инфраструктурни проблеми. И в крайна сметка е един задължителен регионален инструмент, който да способства за решаването на екологичните проблеми, тъй като Черно море е един от най-замърсените региони в периферията на Европейския съюз. Готови ли сме да направим нещо? което да бъде задължително или пък само ще си отправяме пожелания и ще изразяваме надежди за близкото и, и по-далечно бъдеще. Сега имаме двустранни взаимоотношения. Е, също така и между енергийни субекти. Очевидно е, че Европа има нужда да говори с един глас. И последното, господин председател, когато говорим за фактори, аз не бих казал, че Турция е по-непредсказуем партньор. И аз бих си задал въпроса колко, е, колко предвидим Европейски съюз по отношение на присъединяването на Турция към Европейския съюз. Onorevole Тикао, релатриче de Комисионе Индустрия. Госпожа Тикао има думата. Тя е докладчик в Комисията по промишленост. Благодаря, господин председател. Бих искала да коментирам само аспектите, които попадат в полезрението на Комисията по промишлеността и изследванията. Най-напред енергийната сигурност. И Черноморският регион е изключително важен в това отношение за диверсификацията на енергийните доставки, имайки преди близостта си до Каспийско море, до Близкия изток и до Средна Азия. А след присъединяването на Румъния и България, от своя страна Европейският съюз има водещо присъствие в региона. Бих искала също да обърна вниманието ви на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Русия, основано на общия интерес за засилване на двустранната търговия и инвестициите. Микрофонът. както и общия интерес на Европейския съюз и Русия е, от е, либерализирането на световната търговия, от е, укрепването и засилването на конкуренцията, в това число в Черноморския регион. Имайки предвид новите газо- и електропреносни връзки, новите е, енергийно-генераторни мощности, е, основани както на изкопаеми, така и на възобновяеми говира, е, пораства значението на прозрачните пазарни правила и справедливите условия на пренос и транзит на енергоносители. Европейската енергийна политика се основава на диверсификацията на източниците е, и маршрутите. В тази връзка следва да подчертаем значението на тръбопровода на Буко и е, бих искал да апелирам към е, комисията и останалите участващи субекти да ускорят реализацията на този проект. Световната търговска организация, договорът енергийна харта са основни източници, на които трябва да почиват отношенията в енергийната област между държавите от регион. А и ние би следвало да насърчаваме е, присъединяването на страните от е, Евро... Черноморския е, регион към договора за енергийна общност и получаване на достъп до европейско финансиране от Европейската банка за възстановяване на развитие и Европейската инвестиционна банка. От съществено значение е да бъдат развити европейските черноморски пристанища. Бих искала да подчертая необходимостта от Черноморската синергия, Черноморската комисия, Черноморското економическо сътрудничество. При все това обаче Европейската комисия следва да разработи стратегия и план за действие за Черноморския регион за устойчиво економическо развитие, подобряване на съобщенията и връзките, опазване на околната среда, сигурност, миграция и културен обмен. Благодаря. Господин Казак има думата сега. Той е докладчик в е, Комисията по външна търговия. Благодаря, е, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз е, ще сведа изложението си до няколко основни насоки, е, които ще изложа в становището си от името на Комисията по международната търговия. Най-напред трябва да признаем, че през периода 2000-2008 година Черноморският е, регион е, отбеляза впечатляващ економически растеж от около 6% средногодишно, но пък след финансово-економическата криза Финансовата и банковата система в региона бе подложена на сериозен натиск с отрицателно въздействие върху капиталовите потоци. Ето защо ние предлагаме страните от Черноморския регион да засвидетелстват по-голяма способност да управляват банковите си системи и а, склонност към строго управление на разходите. На второ място трябва да признаем, че с Черноморската стратегия Европейският съюз би могъл да заеме много важно място в региона, съчетавайки дейността си с Организацията на Черноморското економическо сътрудничество. И аз съм съгласен с казаното по този въпрос тук от други колеги. Но някои условия на, на, на действие, някои институции следва да бъдат усъвършенствани, в това число е, Черноморската търговска инвестиционна банка, На трето място, партньорството за опазване на околната среда в рамките на Черноморската синергия е много важна инициатива в контекста на стъпките предприемани от страните от региона за задоволяване на енергийните си е, нужди и то възоснова на възобновяеми енергоисточници. Аз съм напълно съгласен и с колегата, която посочи, че е, пътната инфраструктура е нещо изключително важно. Нейното изграждане ще бъде е, е, сериозен стимул за засилване на стопанската и търговска дейност в региона. И накрая трябва да кажем, че почти всички страни от региона членуват Световната търговска организация, с изключение на две – И това е много важно за постигане на координация на съгласуваност на фискалните режими и премахване на данъчните и митническите препятствия пред свободния стокообмен в регион. И това би придобило още по-голямо значение, ако Европейския съюз засили сътрудничеството си с действащите организации, в това число Парламентарната асамблея на ЧИС. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, е, благодаря ви за възможността да се изкажа днес пред, пред вас. Аз съм член на комисията по риболова и отговарям за доклада за бъдещето на риболова в Черно море. За пръв път е, се подготвя такъв доклад. Както знаете, 6 страни са крайбрежни, от които само две членуват в Европейския съюз, а именно България и Румъния. Аз смятам, че е, е, рибностопанската политика е от най-важните политики, що се отнася до стратегия за, Европ... за е, Черно море. Когато говорим за Черноморския басейн, е, трябва да си даваме сметка, че неговата специфика и проблеми, за съжаление, не са добре познати в Европейския съюз. Е, не би било преувеличение да кажем, че всичко остава на регионално равнище. Това е добре разбираемо, имайки предвид, че България и Румъния член в Европейския съюз едва от 3 години. Ето защо аз приветствам инициативата за дългосрочна стратегия за региона по-конкретно смятам, че Черно море и риболова се вписват в европейския дневен ред. Днес обаче почти ги няма. Трябва да бъдат подчертани социалните, економическите, екологични аспекти на риболова, поради което е необходимо по тясно международно сътрудничество, за да може Европейския съюз да постигне целите си в областта на риболова. Наскоро бе създадена парламентарната асамблея на Евронест. Позволете ми да бъда откровена. Нищо е, няма да бъде лесно за Европейския съюз при предстоящите преговори, особено в областта на риболова, при такива важни партньори като е, Русия, е, Турция, Украина и е, Грузия. Бих искал да го кажа нещо също така от името на българските и румънските риболовци и да заявя, че тяхното препитание, тяхното бъдеще в значителна степен зависи от една бъдеща стратегия за Черноморския регион. Благодаря. Колегата Ковачев има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата експерти за експозетата. Колеги, изводът е, че Евро... Черноморската стратегия следва да бъде изведена на по-предно място в политиката на Европейския съюз. Европейския съюз би трябвало да играе по-активна роля в Черноморския регион. Това е в интерес както на ЕС, така и на нашите съседи. По-нататък една стратегия не би следвало да остане просто на хартия. Е, доколкото, както казах, Европейския съюз е заинтересован от е, сътрудничество с нашите съседи. Те също са заинтересовани. За тях това сътрудничество е, означава економическо е, благоденствие и сигурност. Ето защо синергията е необходима. Тя трябва да бъде финансово обезпечена – и е, разходите да бъдат правени ефикасно. Знаете, в е, е източна Европа Европейския съюз нередко се натъква на проблеми за освояването на наличните средства. Позволете ми да бъда малко по-критичен. Е, ние е, добре е, говорим, навеждаме риторични аргументи, но твърде често нищо не става на практик. Аз, знаете, съм от България, е, моите избиратели са в Бургас, е, е, в Варна и аз много добре знам колко е необходимо през граничното сътрудничество в региона. Това, което каза господин Минчев, също е вярно. Наистина в региона има твърде много така наречените замразени конфликти, особено в източната част на региона, в Северен Кавказ, на Горни Карабах – и Европа би трябвало да играе много по-активна роля. В това отношение би следвало да се възползваме от новата си политическа служба и от клаузите на Лисабонския договор, така че Европейският съюз да бъде не само донор, а и активен участник в регулирането на конфликтите. И е, според мен тук е необходимо помежду си да проведем своеобразна е, мозъчна атака, да видим как бихме могли да подходим към всички заинтересовани страни в региона, без при това да компрометираме оказваното вече от Европейския съюз въздействие. Благодаря. Колегата Северин има думата за две минути. Благодаря. Искам да отправя няколко въпроса към нашите експерти. Темата на това изслушване е стратегия на Европейски съюз за Черно море като че ли се казва, че синергията не е достатъчно, имаме нужда от стратегия. Съгласен съм, ние имаме нужда от стратегия. Синергията не е достатъчна. Ако това обаче е така, може, могат ли експертите да ни кажат каква е разликата между синергията и стратегията? Второ, Обикновено стратегията се нуждае дългосрочен жизнен интерес. Човек не разработва стратегия без дългосрочен интерес жизнен интерес. Бихте ли ни казали какъв е дългосрочният жизнен интерес на Европейския съюз в този регион? Второ, по-нататък. Евро... Черно море е регион ли или средище, е, пресечна точка на няколко региона, които имат различни интереси и стратегии. Последно, Ясно е, че Русия и Турция, и това е ясно от личния ми опит, винаги когато се опитваме да обединим страните, които проявяват интерес към региона, Русия и Турция, нямат желание да участват. Какво може да направи Европейския съюз, за да ги мотивира да променят своята позиция? Бихте ли ни а, предложили някаква идея? Благодаря, господин председател. Думата. Думата има а, господин Ангораки за две минути. Благодаря ви, господин председател. В дискусията особено активни са депутатите, които са от този регион, от Черноморския регион. Е, при цялото ми уважение към всички, които се изказаха до този момент, е, ще трябва да кажа, че е, не можах да разбера всичко, което пред нас изложиха доктор Минчев и господин Канингам. Става дума за редица неточности в изказването на господин Минчев за геостратегическото развитие. Мога да се съглася с него, но аз все пак смятах, че той ще сподели с нас нещо повече за опита, натрупан до този момент в рамките на сътрудничеството в Черноморския регион. Благодаря на а, госпожа Делкор, която ни даде интересна информация и така посочи някои от възможните пътища. Не бих се съгласила а, с това, което а, господин Мичев каза за а, а, договора от а, Монтреал а, и за това, че той създава някакви пречки. Освен това, говорите за монополи. А, не, но за какви монополи става дума точно? Да, да, възможно е някой от е, е, така, от промените в, по отношение на геостратегическото ни развитие да доведат до едно по-добро развитие в бъдеще, но не съм абсолютно сигурен в това. Благодаря. Ще бъда пределно кратък, тъй като няма време. Мисля, че трябва да дадем възможност на експертите да се изкажат. Чухме много мрачни приказки за Черно море. Е, сега, верно, че е Черно море. Но може би в този случай става дума за една реалистична нагласа, едно реалистично отношение. И за аз бих питал докладчиците и експертите. Черно море превръща ли се в мъртво море или в забравено море? Имам предвид, става ли Черно море все по-руско и турско? И от европейска гледна точка, губим ли го преди да сме успели да го спечелим? Второ, чухме експертите, чухме и колегите, които неколкократно повдигнаха въпроса за финансирането. Всъщност това е въпрос към Европейската комисия. Как стоят нещата с идеята за едно а, ясно финансиране за Черноморския регион. Тази година, през пролета, Европейската комисия взе решение 1 милиард и половина евро от пилотен проект за екологичен проект в Европейския съюз да бъдат пренасочени към друг пилотен проект на Европейския съюз в областта на бананите в страна от Африканско, Карибско и Тихоокеански регион. Благодаря. Преди да дам думата на експертите, ще дам възможност на Европейската комисия да коментира когато бъде представен доклада, Европейската комисия ще има възможност да се изкаже по-подробно. Благодаря, господин председател, за тези три минути, за да коментирам върху това, което беше казано. Ще се постарая да се огранича до няколко забележки, които ми се струват важни. Първо, Повярвайте ми, не става дума е, за куртуазия. Факта, че водим този предварителен дебат е чудесно нещо. И аз разговарях с докладчика и му казах, че той няма нужда от мен, аз имам нужда от него. Ако е, парламентът прояви интерес и не само интерес, а една динамика, ентусиазъм, енергия да се работи по този проблем, има така, добри изгледи. Това беше първото. Второто, нека да се върна на това, което каза госпожа Делкур за изпълнението на синергията. Вярно е, че това отнема доста време, че нещата бяха хаотични. И причините, които цитирахте, госпожо, са много точни. Има много външни причини, много вътрешни причини, върху които следва да се съсредоточим. Ясно е обаче, и сега стигам до третото, което искам да кажа. Каквото и да направим по този въпрос, ако се ориентираме към разработване на стратегия, смятам, че ще бъде много важно да не се допусне още един път чудесен документ, който обаче да си остане на хартия. И парламентът като бюджетен орган играе ключова роля в тази област не се спирайте до разработването на документ. Ние имаме нужда от средствата. Има нужда от средства и не само финансови. Трябват ни хора. Трябва е, политическа воля, енергия, за да може този тип програма да се изпълни на практика. Сред е, факторите за хаос, за хаоса, който споменах, е ясно, че а, множеството програми, инициативи изискват финансови средства и, и други ресурси, а, не способства за ефективността. По отношение на стратегията Пакис, чух добре казаното от докладчика. И чух и, докла, и депутатите, които споменаха сложността на региона. Всеки път, когато кажем публично, че е, Черно море е станало е, море на Европейския съюз, ние създаваме проблеми. Не, всъщност не казвам, че Средземно море няма проблеми, но нашето присъствие там е по-различно. С, с, с, подношение отношение на Черно море възникват и психологически причини, не само от други. Не казвам, че това е причина да не се прави нищо, но все пак трябва да държим сметка за тези неща. Трябва да държим сметка за това, когато предлагаме инициативи и програми. И всичко това, господин председател, е, има за цел да кажа следното. Много е хубаво, че говорим за този въпрос, тъй като то е съответства и е в съзвучие е, с е, онова, което мислим. Ние сме на разположение на комисията и на е, председателя и на докладчика. Благодаря. Сега ще дадем думата на нашите експерти, които да отговорят на въпросите и ще ви помоля да се ограничите в рамките на 10 минути, за да се ориентираме към приключване. Първо ще дам думата на господин Минчев. 3-4 минути. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък. Разликата между синергия и стратегия – Черноморската стратегия бе своеобразен встъпителен механизъм, въвеждащ Европейския съюз като фактор в региона. Ето защо тя бе развита на фона на вече съществуващата е, институционална рамка, именно БИСЕК. А стратегия означава Европейският съюз да се конституира като отделен е, фактор, преследващ собствени интереси в региона и до известна степен неизбежно конкуриращ се с други фактори в региона за създаването на дългосрочно вече е, присъствие и влияние. Какъв е интереса на Европейския съюз да развива такава стратегия по отношение на Черно море? Е, единственото основание ли е, че България и Румъния като държави членки са крайбрежни? Според мен не. Е, според мен Европейският съюз е, е заинтересован от една дългосрочна перспектива е, на изток съседният му регион в социална, от социална и политическа гледна точка да възприеме повечето от ценностите на самия Европейски съюз, Тоест този съседски регион да бъде дружелюбно настроен към Европейския съюз. В противен случай той ще поглъща средствата и усилията на Европейския съюз без особена полза е, е, независимо от това дали някой от страните от този регион някой ден ще се присъединят към Европейския съюз или не. С дългосрочен интерес на Европейския съюз съюз е да създаде външен периметр, външен кръг на дружелюбно настроени е, страни, нещо като общност е, е, около Европейския съюз с която да поддържа конструктивни отношения. И на Черноморския регион може да се гледа като на неразривно свързан от Европейския съюз по един или друг начин или, или като на граничещ с Европейския съюз, така или иначе не бива да забравяме, е, че Европейският съюз следва да бъде фактор от първостепенно значение в регион. Е, силите в региона, които поддържат статукото по настоящем Турция и Русия, следва да бъдат уважавани, но не би следвало да е, бъдат оставени да осъществяват безразделен хегемон. Следващият експерт. Благодаря. Ще засегна най-вече три въпроса. Въпросът за стратегията. Според мен една стратегия би имала две главни задачи. Първо, да се повиши осезаемостта на, на черноморската синергия вътре в Европейския съюз и по-специално чрез инициативи, в рамките на инициативи като източното партньорство. Така че Черно море да не остане забравен регион. Вторият смисъл от подобна стратегия би бил да бъдат формулирани и уточнени дългосрочните интереси на Европейския съюз в региона които без съмнение са стабилността, е, на региона възоснова на определени споделени ценности. Що се отнася до черноморската синергия, тук е, бе посочен пастротата е, на региона. И добавената стойност на такава една синергия се състои именно в осъществяването на връзки и е, отварянето на възможности за контакти отвъд региона, към Каспийско море, например. И пак в това отношение черноморската синергия би била уникална, тъй като би дала възможност да си сътрудничат страни, които инак е, попадат от гледна точка на Европейския съюз в различни политически контексти. По-нататък Русия. Как да бъде мотивирана Русия. Това е въпрос, който е, ако щете, в основата на целия европейско-интеграционен процес. Как а, е, да бъдат а, е, обединени страни, които в продължение на, на векове а, е, са били разделени? А, И как става това? С малки стъпки. Метода на Жан Моне, е, метода на малките стъпки и на конкретното партньорство. И от тук значението на е, лансирането на скоро екологично партньорство, един съвсем конкретен е, подход. Е, И това партньорство е, е, има отношение и към е, Русия, доколкото се вписва в отношенията между Русия и Европейския съюз в по-широк мащаб. И още три минути остават за доктор Канигам. Uh, uh, Съвсем нямах намерение да звуча мрачен. Просто исках да очертая новия контекст, за да можем да разработим нова политика. Съгласен съм, че дебатът е много важен и необходим когато разработваме нова стратегия, трябва да отчетем новия социално-економически и политически контекст. Съгласен съм с колегите, че черноморската синергия беше чудесно начало. Имаше напредък в региона, в, в областта на сътрудничеството, в области като околна среда, магистрали, контрол на границите, морска сигурност. Има много потенциал за насърчаване на регионалното сътрудничество, без да се разрушават властовите структури там. Мисля, че Черно море съвсем не се превръща в забравено море. Няма и такава, няма опасност Европейския съюз да го загуби преди да го е спечелил. Мисля, че има два механизма, които са много обещаващи. Това е отчитането на реалността и а, възприемане на структура, която да отчита а, спецификата на региона. Конклюзиони финали, коменти финали ал релаторе сега за, около, за заключителни думи докладчикът. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите. Благодаря и на колегите за задълбочените думи. Ми какво мога да добавя? А мисля, че имаме нужда от още едно изслушване – Имаме ясна представа за състоянието на нещата в Черноморския регион. Можем да заключим, че няма причина да смятаме, че Черно море ще стане забравено море. Проблемът е дали Дали Черно море може да, може да избегне съдбата на забравено море не благодарение на действията на Европейския съюз, а благодарение на други фактори в региона. Черно море е район с първостепенно значение за Европейския съюз. Тук изпъкна необходимостта от стратегия. От истинска стратегия, както казаха експертите, има интерес от страна на Европейския съюз към региона. Един друг много важен въпрос, който беше засегнат днес е финансирането. Това е част от един общ проблем, а именно необходимостта от конкретни, реалистични, прагматични инструменти и политики, насочени към Черноморския регион. Знам, че изоставаме с времето. Затова искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Надявам се, че дебатът ще продължи в недалечно бъдеще. Благодаря на докладчика и на всички участници, на експертите. Дискусията беше много интересна. Тя ще продължи, когато докладът бъде готов. Следващата, следващото заседание е в Страсбург на 20 септември.